за храна да зависим от внос. Имаме своите задължения пред гражданите си и не приемам противните аргументи. Благодаря, госпожо Къстингер. А сега преминаваме към процедурата Catch the Eye. Госпожа Ройтова има думата. Е, пане председо, съм надмиро спокоен.